Очаквам с нетърпение работата на следващите етапи и благодаря на колегите. Благодаря за вашата работа като докладчик. Надявам се да бъдат взети мъдри решения. Е, прекратяваме дебата по тази тема. Утре 12.30 ще бъде гласуването. Следващата точка в дневния ред е доклада на господин е, Кройцман правоприлагане и осъществяване от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост. Докладчика има думата. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, за Крилата на интелектуалната собственост е от изключително значение за европейската економика. За честилите нарушения и за честилата търговия с пиратски стоки застрашават включително и работните места. Те, за, те са опасност не само за засегнатия бранш, но могат да представляват и опасност за сигурността и здравето на хората, нещо, което често забравяме. Митническите органи са на външната граница на Европейския съюз и са в изгодна позиция да задържат такива пиратски стоки преди те да влязат на вътрешния пазар. За това трябва да се помисли. Комисията осъзна, че трябва да се действа и миналата година направи много добро предложение за разширяване на приложното поле на съществуващия регламент, предлагащ нещо повече правна сигурност и пречещо на търговията с фалшифицирани стоки и специално по интернет. Според мен обаче има още правен потенциал за подобряване условията за, на засегнатите страни. Имам предвид преди всичко държателите на права, битническите органи и потребителите. Със своя доклад аз преследвах следните цели. Защита на потребителя, облегчаване на митническите служби и спазване на правилата за поверителност на данните налагането на правата на интелектуална собственост е преди всичко в интерес на потребителите, защото фалшифицираните стоки най-често не съответстват на законните изисквания и изискванията за качество, а и много често застрашават здравето на потребителя. На изслушването в нашата комисия бяха показани ужасяващи образи на потребители, наистина обезобразени вследствие на употребата на фалшифицирани стоки. Например, пък в Германия ми обърнаха внимание, че се разпространяват фалшифицирани спирачни системи и представете си каква опасност е това. Ето защо сме направили редица предложения за облегчаване на работата на митническите органи. При всичко, при всяко нарушение би трябвало да може да се предвиди единна и упростена процедура за унищожаване на такива стоки. Процедурата, която ние е, предлагаме, дава възможност за унищожаване на стоката преди предварително да се сезира съд, ако, разбира се, деклараторът или държателят на стоката нямат възражение, по който начин спазваме техните права. Допълнително улесняваме процедурата от това, че митническите органи не са принудени да сезират съд. Определяме и по-прости условия за обмяна на информация между митническите органи на различните държави на Евро... членки на Европейския съюз, както и с трети страни. Също така подкрепяме правата на държателите на права, защото те са онези, които създават работни места в Европа. Ако ние, европейците, искаме да останем конкурентоспособни, трябва да стимулираме иновациите, но и да пазим правата върху тях. За това предлагаме първо по-добър достъп до информация на държателите на права. А, на второ място, най-доброто подобрение според нас е когато се стъгне, стигне до съдебна процедура, обръщаме а, задължението за представяне на доказателства. Üdvözlöm Semeta biztos urat, és kérem... Благодаря. Добре дошъл сега на комисар Шемета и е, му давам думата от името на комисията. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, приветствам положителното мнение на трите комисии от парламента, които работиха по нашето предложение. Специални благодарности за Юрген Кройцман за много усърната му работа по доклада. Защитата на, интелектуал... на правата на интелектуална собственост е абсолютно задължително. Ние създадохме една всеобхватна стратегия и сега слагаме акцент върху прилагането й. По време на вашия дебат се изказаха различни предложения и аз искам да дам три послания. Първо, няма права, ако не се прилага законодателството. Има и съответните органи, които могат да извършват това. Комисията – не счита, че априорно трябва да има изключение от обхвада на регламента за някои нарушения на правата за интелектуална собственост. Също не може да има прилагане на законодателството, ако няма постановени права. Има ред разпоредби на материалното право, които не следва да създават изключения за общностното изконодателство. Също така не се предвижда в материалното право задължението за доказване на крайната дестинация. Така че, когато митниците задържат определени стоки, в края на кращата са принудени да ги освободят, ако няма доказателства, че нарушението ще бъде извършено в Европейския съюз. Особено голям е проблема с лекарствата, които минават транзитно. Винаги е съществувал този проблем. Ние разговаряхме с заинтересуваните страни, с международните ни партньори и съответно излязахме с ревизирано предложение за законодателство. Затова обръщам внимание, че не са удачни изменения, които се правят в последната минута и всъщност разрушават постигнати договорености. Нарешаването на патенти, според комисията, е също друга тема, в която обръщаме внимание. Не считаме, че трябва също да се унищожават стоки, без да има доказателства, че се предвижда да има нарушение. Тоест, подходът трябва да бъде практичен и разумен. Трябва да се направи и дефиниция и процедура за малките практи и тази процедура да може да работи на практика. Трябва също така да се отчитат новите тенденции на търговия. Също така, праговите нива трябва да бъдат решавани с делегирани актове. Митниците трябва да задържат стоки само когато има достатъчно доказателства. Когато се говори за разумен подход, трябва да се даде възможност и на операторите да се изказват преди задържането на стоката. Тоест, ние искаме да има разумно и практично прилагане на съществуващото законодателство и се надявам, че Европейския съюз ще продължава да налага златни правила на международно ниво. Благодаря, господин комисар. От името на комисията Инта давам думата на госпожа Бадия и Кучет. Благодаря, господин председател, господин комисар. Аз представлявам Комисията по международна търговия и като такава ще е, кажа колко важно важен е този доклад, тъй като засяга борбата с фалшификатите които напоследък много са се увеличили. Тук става дума за ролята на митниците при защитата на правата върху интелектуалната собственост. Реформата на основния регламент е необходима и за целта комисията трябва да направи добро предложение, за да се включат новите елементи в защитата на правата върху интелектуалната собственост. При генеричните лекарства това беше включено, за да може тези лекарства да не бъдат немотивирано задържани. Госпожа Гайо има думата. Благодаря. Преразглеждането на регламента от 2003 съвпада с общото осъзнаване колко щети нанасят фалшифицираните стоки в по отношение на хората става дума за сигурността, за здравето на, хор... на гражданите, защото не става дума само за фалшифицирани луксозни стоки, но и играчки и лекарства. А по отношение на економиката, цифрите са много ясни. 200 милиарда се губят бизнеса всяка година заради фалшификатите също така 100 000 работни места не се създават, което в е, контекста на економическата криза просто не бива да бъде толерирано. Благодаря на докладчикът, господин Кросман. Комисията ИМКО работи много усърдно върху доклада, за да постигнем един балансиран текст, за да има ефективна защита на притежателите на права и да има съответните процедури за спазване на закона. За процедурните гаранции правим разлика между економически оператори, които имат навика да минават е, през граница и е, частни лица, които трябва да имат защита, защото може неволно да са обект на пренасене на фалшификати. Надяваме се, че ние по този начин ще спазим и международните ангажименти на Европейският съюз. За това с изменения налагаме и искане за по-строги проверки от страна на граничните власти. НП ще подкрепи изменения 110, 109 и 111. Също така се предлага текст, компромисен текст, който бе прият и утре вотът ще покаже по позицията на парламента за преговорите и с съвета. Благодаря от името на социалистите и демократите. Госпожа Ана Хет, моля, заповядайте. Благодаря. Аз подкрепям а, преразглеждането на регламента и благодаря за доброто сътрудничество с а, докладчиците в сянка, защото става дума за множество стоки, които са предмет на пряка употреба от потребители и застрашават здравето му. Затова ние сме длъжни да създадем сигурност на вътрешния пазар в името на потребителите стоки, които се внасят за частни цели или е, са предмет на е, личен внос, трябва да излязат от е, приложното поле. За сметка на това пък ние бихме желали да влязат в приложното поле транзитните стоки. Ако постъпим както при генеричните лекарства, ще затрудним ситуацията. Затова в ИМКО и другите колеги се е, разбрахме да подготвим такива е, изменения, които да дават възможност все пак на потребителите от държавите членки да имат достъп до генерични лекарствени средства. Има действително групи стоки, които трябва да се изключат, но само когато има достатъчни доказателства, че те съответстват на изискванията да бъдат продавани на европейския пазар. По отношение на генеричните лекарства ще гласуваме против текста на господин Кройцман, защото простената процедура не бива да се разпростира върху всички стоки и да включва и пиратски продукти. Комисията ИМКО има становище по въпроса. Ние сме единодушни, че има риск по отношение на а, трансграничния обмен на генерик генерични лекарства, а те са крайно необходими на нашите пациенти в държавите членки. Социалистите не могат да подкрепят затрудняването на достъпа до генерични лекарства. Благодаря. Köszönöm Пен. Може... А сега господин Мандърс има думата е, от името на Алден, но не го виждам в залата. Така че сега ще дам думата на господин Енгстрън. Благодаря. Ние сме на едно мнение. Фалшификатите не са нещо, което искаме да съществува в Европейския съюз. Нека да припомня, че имаме достатъчно законодателство, имаме регламент за митниците и новото в настоящото предложение е, че се разширяват отговорностите на митниците, които в момента спират фалшифицираните стоки, но сега ще имат възможност да се произнасят върху всякакъв вид фалшификати, включително и патанти. Но митническите власти нямат капацитета да правят това. Например, е, цялото патентно право е изключително сложно, има съответни съдилища. Не е нещо, което един митнически служител може ей така изведнъж да освои. Примерно също проблема с генеричните медикаменти. Е, работи се много по достъп до такива лекарства в редица страни членки и много е, представители на страните членки са се безпокоят, че подобно законодателство ще застраши свободния достъп до генерични лекарства. Също, въпроса за малките пратки. Много е голяма възможността да нарушим доверието в е, електронната търговия, а това не искаме да се случи. Примерно, ако се конфискува един а, смартфон, защото той в себе си съдържа някакъв софтуер, който е бил патентован от някаква компания, но закупили го не, не знае това, мисля, че трябва да се преосмисли и да се преработи доклада много сериозно, ако искаме сериозно да подходим по въпроса. Благодаря. А сега господин Андрея Шваб. Е, господин председател, скъпи колеги, е, мисля, че колегата на господин Кроецман няма нужда да бъде преработван, е, защото най-съществените моменти са включени в този доклад, който трябва да послужи за основа на създаване на единна стратегия за защита на правата върху интелектуалната собственост защото със сигурност имаме нужда от повече защита при международното движение на стоки. От една страна защита на потребителите, от друга страна на производителите. Беше вече казано, че ОСР изхожда от това, че щетите всяка година причинени от търговията с нелегални стоки възлиза на 250 милиарда долара. И ние се занимаваме с въпроса не само за това как може повече да наложим правата върху интелектуалната собственост, което е част от е, нашата стратегия, но как е, и от друга страна да направим така, че младите хора да проявят повече разбиране към това, е, че интелектуалната собственост не е нещо, което пада от небето, а е нещо, което е плод на дългогодишните усилия на изобретатели, учени, автори и така нататък. Е, мисля, че беше много положително, че комисарят е, е, Бърние е, е, похвали наградата е, за е, обект на правата върху интелектуална е, собственост. Приемането на този регламент ще облегчи много борбата с фалшификатите и пиратството. Голямата Част е, от е, пиратските продукти, които пристигат на митницата, е, изобщо не засягат въпросите, свързани с патента, така че за това смятам, че обсъждането трябва да продължи с съвета и на второ четене. Благодаря. Думата има госпожа Гепхартман. Благодаря, господин комисар, господин Кройцман. Смятам, че сме изправени пред изключително важен проблем, който непременно трябва да бъде решен. Ето защо приветствах предложението, законодателното предложение на комисията, защото в случая става въпрос за сигурността на нашите граждани. До нас достигна много информация за това колко много проблеми създават фалшифицираните продукти за човешкото здраве, но и за ценообразуването, респективно за предприемачите, за бизнеса, които е, продават е, легалните си продукти, които са тяхна интелектуална собственост. Има обаче някои въпроси, по които все още се спори в Европейския парламент. Единият като че ли върви към решение, за което много благодаря на моята колега която свърши чудесна работа във връзка с генеричните лекарства и транзитните стоки. Това е изключително важен въпрос. Не можем да приемем създаването на трудности, които нямат нищо общо с защитата на интелектуалната собственост. И трябва наистина много внимателно да обмислим какво ще направим. От е, друга страна, госпожа Хет много правилно каза и защити и моята теза. Освен това, господин Шемета, смятам, че е много добро това, което казахте вие в областта на защитата на патентните права, а именно, че трябва да се съблюдава, съблюдават принципите на правовата държава. Затова не можем и да се съгласим с някои от предложенията в доклада Кройцман, защото ние сме, разбира се, за правна сигурност, но и за зачитане правата на гражданите и спазване на принципите на правовата държава. Затова не ни е все едно какво ще гласуваме накрая. Затова за сега все още не знаем как ще гласуваме утре. Благодаря. Most Bastos asszony következik. Благодаря. Давам думата на госпожа Бастос. Благодаря, господин председател. Нека да започна с поздрави за докладчика. Темата е изключително важна за Европейския съюз. Ние преживяваме сериозна економическа, финансова, социална криза и правата на електуална собственост трябва да бъдат защитени. Това е изключително важно за европейската економика – също така трябва да се даде достатъчно възможност за разследване, трябва да се създаде възможност и за създаване на нови услуги, което ще доведе до създаване и на нови работни места. Но сме свидетели на все по-засилващо се нарушаване на правата на интелектуална собственост. Коментира се цифрата 250 милиарда, е, невъзможността да се създадат хиляди работни места. Освен това, нарушаването на правата на интелектуална собственост застрашава сигурността и безопасността на здравето на гражданите. Много лекарства, козметични продукти и играчки се произвеждат незаконно в нерегулирана среда и Европейският съюз е изключително важен фактор в защита на гражданите от е, фалшифицирани продукти. Много е важно да има и контрол върху изпълняването на законодателството трябва да има и правна сигурност, трябва да се отчитат ново създадени ситуации. Всичко това ще осигури по-добра защита на гражданите. Правата на интелектуална собственост трябва да бъдат ключов приоритет за нас в изпълнението на целите на стратегия 2020 за създаване на растеж. Благодаря. Сега госпожа Рапти за една минута. Благодаря, господин председател. Темата, за която говорим днес, има две измерения. Първото измерение е, е търговското, економическото, а второто е етичното измерение. Имитацията и фалшифицирането на продуктите струва много на а, а, бизнеса, отнема работни места и не е полезно и за потребителите. Не бива да се забравя именно този аспект на въпроса. Митническите власти, митническите служители трябва да вземат решения, които имат отношение към съществото на нещата и трябва да бъдем много предпазливи. Разбира се, че трябва да има проверки съгласно законодателството, но трябва да има и гъвкавост. Има много добър пример за гъвкавост. Това са генеричните лекарства трябва да наричаме нещата с истинските им имена. И затова още веднъж е, ще кажа, че е, Използвайки примера на генеричните лекарства, големите фирми намират пролука за това да не внасят лекарства, които идват от Африка. Думата има господин Коферати. Сеньор комисарио, нашето обектив е quello Благодаря, господин председател. Господин комисар, нали целта ни е да гарантираме сигурността на потребителите. Значи не бива да допускаме грешки. Естествено, че не бива да се правим на строги, нито пък да бъдем прекалено строги митническите органи не могат да отговарят за защитата на патентите. Не е, не е необходимо. Ако им вменим такава отговорност, ще изкривим цялата пазарна реалност. Генериците не са фалшифицирани лекарства. Не, това са лекарствани средства, в които се са вложени молекули на даден продукт, е, които след това се обработват, а са по-ефтини от другите лекарствени средства. Така че има разлика между генерични лекарства и маркови лекарства. Ако изброим а, някакви различия в регламента, ще навредим на производителите. Следващият оратор е господин Иригоен Перес compañero. Благодаря. Аз подкрепям колегата Коферати. Защитата на потребителите действително зависи от по-голямото ниво на защита и на правата на електуална собственост, включително марките и авторските права. Понякога фалшификатите застрашават директно живота на потребителите. Затова в Европейския съюз трябва да имаме необходимите средства – да възпрепятстваме навлизането на подобни стоки в е, Европейския съюз. Също така е много важно да има баланс между защитата на интелектуалните права от една страна и нивото на регулиране на тематиката. Тоест да не произвеждаме законодателство, което не се основава на доказателства от практиката, защото по този начин ще възпрепятстваме, примерно, трансфера на законно произведени генерични лекарства през Европа, които са жизненно необходими на Африка, например. Давам думата сега на господин Кели. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа по този толкова важен въпрос – Приветствам докладчика и господин комисаря за предложения текст и за препоръките на докладчика. Като си представите колко струват фалшификатите, действително е много важно да се преборим с това явление. 200 хиляди работни места не създадени, това е сериозен проблем и приветствам опита на комисията да се справи с него. Защитата на правата на интелектуална собственост е, в момент, е, когато ние се намираме в економическа криза, ако успеем да се справим с този проблем, това ще е добре не само за нашата репутация пред гражданите, но и за економиката. Е, важно е митническите служители да имат съответните права да се справят с този проблем. Мощ Прендергаст. Благодаря, госпожа Прендергаст. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Правото да се задържат фалшифицирани стоки е представлява е, истинска опасност, истински риск е, за вътрешния пазар. Е, много бизнеси в Европа търпят значителни загуби от нарушаването на правата върху интелектуалната собственост по европейските е, граждани. Но защитата на тези права не е само цел. Целта е да се защитят потребителите, бизнеса и иновациите. Трябва да подходим по-широко към тези права, защото е, те трябва да се разглеждат в един по-широк контекст и такъв трябва да бъде обхватен на това предложение. Трябва да се изключат малките пратки за лична употреба. Аз съм загрижен от кратките срокове, предвидени за митнически процедури. не бива да възпрепятстваме свободното движение на стоки, каквито са генериците. Думата има господин Мелцер. Една стара латинска поговорка твърди, е, е, че е, това, което вреди на едни от полза на други, точно това се прави днес с фалшифицираните продукти. Много потребители не знаят, че се пести не само от качеството на материала, но и от изследователска работа. Фалшификаторите стават е, все по-нагли, е, защото имитират не само самите продукти, но и представането им в интернет. Е, китайските производители напоследък променят само един малък детайл в даден продукт получават патент за него и го продават в Европейския съюз. Не може да се борим с тези явления без да криминализираме деянията на потребителите, защото се купуват продукти от Китай, откъдето идват тези фалшификати. Госпожа Базеско сега има думата drepturile de proprietate intelectuală reprezintă unul dintre cele mai Благодаря. Правата за интелектуална собственост е един от основните двигатели за иновации. И всяко нарушаване на тези права, включително плагиатството, е равно на кражба и трябва да бъде санкционирано. Също така е много важно да се гарантира защитата на нови продукти. Пиратството, фалшифицирането се засилват все повече, затова и защитата е все по-необходима. За това трябва да се дадат правомощия и на митническите служби. Също трябва да се засили и контрола за спазването на правата за интелектуална собственост и съответното законодателство. Трябва също така да се отчитат и новите елементи в економиката и практическите аспекти на прилагането на законодателството. Благодаря. Сега давам думата на комисар Шемета, за да даде мнение. Uh, Господин председател, уважаеми депутати, първо благодаря за интересния дебат. Очевидно, безопасността, защитата на граждани, на здравето на потребителите, защитата на бизнеса са наши основни приоритети. Ние се опитваме да постигнем равновесие между засилената защита на правата на интелектуална собственост и възможностите за търговия. Виждаме, че и парламента споделят същите цели. Също така не трябва да забравяме, че трябва да има и по-голяма съчетаемост на политиките ни, свързани с развиващите се страни и международно сътрудничество. Много сложен проблем са генеричните лекарства – Смятам, че ние много внимателно подходихме към въпроса и предприехме един курс, който ще създаде доверие сред нашите партньори. Вие коментирахте много тази тема също днес. В Индия в момента техен министр подчерта, че по въпросите с генеричните е, лекарства Европейския съюз вече не представлява проблем или не създава пречки. Така че смятаме, че е, много правилно сме направили предложение, като много внимателно сме отмислили формулировката. Също така сте прави, че е, трябва да има и по-широка дейност в това отношение. Обучаване на митническите служители, информираност на гражданите – Вашите мнения идват много на време, защото те ще ни послужат и при прегледа на плана за действие за защита на правата на интелектуална собственост, който в момента ще провеждам. А що се отнася до разпоредбите и изискванията за материалното право, мога да ви кажа, че се предвижда преразглеждане на регламента за търговските марки сега на есен и се надяваме, че ще имаме и нови идеи по тази тематика. Въпроса за това до къде да се простира предложението и въпроса за патентите. Действително, патентите са сложен е, въпрос. Там трябва да се работи много внимателно. Затова предлагаме два вида процедури за патентите специално, предлагаме законова процедура да се установи нарушение, която процедура е различна от процедурата за фалшифициране стоки. Мисля, че митницата е именно мястото, където може да се решава този проблем, така че трябва да отчитаме факта, че защита на патентите е точно толкова важен момент, колкото и защита на всички останали права за интелектуална собственост. Разбира се, не можем да дадем отговор на всички въпроси в момента, нека се надяваме обаче, че бързо ще се намерят балансирани решения, така че да се приеме законодателното предложение до края на тази година, когато ще празнуваме и 20-та годишина на единия пазар. Мога да ви уверя, че Европейската комисия прави всичко възможно, за да подкрепя този процес. Председателят, благодаря господин комисар. Сега давам думата на нашия докладчик, господин Юрген Кройцман. Господин председател, аз съм така под впечатлението на дискусията. Леко съм и чуден. Естествено, господин Екстрем, небитничарите ще бъдат арбитри по отношение на патентните права. Не разбирам и загрижеността на социал-демократите защото текстът, който се отнася до генеричните лекарства, изрично постановява, че митническите органи не могат и не бива да ограничават свободната търговия с генерични лекарства. Освен това, защитата на принципите на правовата държава. Това е основен критерий и за нас онзи, който нарушава правата, може да ще, следва да бъде санкциониран. Много от компромисите мога да приемам, например, за малките количества изключенията са напълно допустими. Ние предлагахме 2 кг или 5 бройки. Комисията има малко по-друга представа, но съм сигурен, че ще се споразумеем. Радвам се, че общо взето получаваме широка подкрепа за доклада, дано той да бъде подкрепен и при гласуването, за да можем да влезем отново в преговори с съвета и комисията и в края на годината страната, да имаме в ръцете си документ, който е полезен за всички. Защита на данни, потребители, митнически органи и прочие. Това, което се опитахме да направим е да намалим бюрокрацията за митническите служители. Благодаря ви, мисля, че успяхме. Благодаря, благодаря ви за вашата работа като докладчик. Е, мога сега да закрия дебата с добри впечатления. Виждаме